Morning, um, Добро утро. Тук вече се събраха много хора. Имаме съвместно заседание с комисията Юри. Искам да приветствам и тук председателя на комисията Юри, господин Свобода. Искам да ви информирам, че това заседание се излъчва по интернет, така както се излъчва всяко наше заседание. Преди да ви дам информация по какъв начин ще протече това заседание, искам да поздравя Роза Тун, въпреки че тя не е тук. Вчера по- постигнахме окончателен компромис с комисията и съвета по а, въпросите за геоблокирането. Поздравление за Роза Тун и за всички докладчици в Сянка. Това е голямо постижение. Искам да благодаря на Дита Харанцова. Искам да благодаря на Дита, че председателства тристранната среща. И Дита, имаш думата. Благодаря ви благодаря, госпожо председател, господин председател, уважаеми колеги. Вчера вечерта постигнахме споразумение с съвета по въпросите за блокирането на географски принцип. Това е първата стъпка, що се отнася до геоблокирането. Uh, it, you know, Както знаете, досието е много важно за Европейския парламент и за съвета, но беше свързан и с много затруднения. Европейския парламент запази основния елемент, свързан с офензивния интерес. Имаше компромиси, що се отнася до обхвата. Комисията представи декларация, която ще е част от регламента. И в Председателката моля всички да запазят тишина. So there will... И така ще има клауза за преразглеждане. След две години комисията ще се занимае с всички въпроси, свързани с обхвата с, с, и с съдържанието, свързано с, с авторските права. А, няколко въпроса бяха обсъдени, що се отнася до влизането в сила. Девет месеца а, бяха постигнати като споразумение. Постигнатото е а, много добро начало. Комисията ще може да се Потребителите ще могат да се облагодетелстват от своите права онлайн и офлайн и ще могат да пазаруват спокойно преди следващата коледа. Госпожа Рожун може да ви информира по-надлежно, когато дойде тук. Споразумението е много добро, както казах. Това е първата стъпка и следващите стъпки ще бъдат предприяти след две години, когато комисията преразгледа отново законодателния акт. Благодаря ти, Дита. Започваме сега нашето заседание. То е съвместно между Имко и Юри. Приветствам всички членове на Юри също така. По време на нашето заседание ще гласуваме а, по досието за договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Докладът е изготвен от Евелин Гепхарт и Аксел Фос. 988 са измененията, които са внесени включително 920 са внесени към проекто доклада, без да се счита становището дадено от Либе. Искам да благодаря на докладчиците и на докладчиците в Сянка и от двете комисии за свърженото от тях работа за плодотворното сътрудничество по време на съвместните срещи. 86 компромиса са постигнати между политическите групи. Искам да благодаря и на докладчика на ИМКО за, Паскал Аримон, който отговаря за досието за стоките и на ам, е, докладчика от Юри, госпожа Хаутела, също благодаря за това, че те работиха в тясно сътрудничество и ам, успяха да работят по такъв начин, че да има съответствие между досието за цифровото съдържание и това за стоките. <clears throat> На 21 ноември 2016 година по Член 53 беше прието становището в ИМКО. Имаше 51 изменения. Искам да посоча, че много от измененията от Либе са били включени в компромисите, които са постигнати между политическите групи. Един час сме предвидили за това гласуване и сега ще дам думата на колегата Свобода, за да може да направи своите уводни слова. Благодаря ви, ще се опитам да съм кратък. Искам да поздравя двамата докладчици за чудесната работа, която свършиха. Мога ли освен това да кажа, че сме разделили председателството по време на гласуването, така че и двамата да можем да председателстваме по време на гласуването. След гласуването ще бъде послед, последвано от гласуване за мандат за започване на междуинституционални преговори. Това от моя страна. Благодаря ви господин Свобода. Свобода това означава, че можем да започнем с гласуването. Аз ще започна с член първи до и ще свърша до член 8 от предложението. Дали докладчиците искат да вземат думата сега или след гласуването сега? Добре, госпож... Е, моля докладчиците имат думата. Госпожа Гепхер, няма да се простира много, но въпреки всичко трябва още веднъж да информираме колегите за това, което сме постигнали. Два пъти беше отменяно гласуването и това беше добър подход, защото успяхме да постигнем положителни компромиси, не само компромиси между двете големи фракции, между всички политически групи и успяхме да включим и техните позиции. Така се получи една много силна обща позиция, която която изложихме пред съвета. Защитата на данните, така както са, е, както са заложени тези разпоредби в общия регламент, са включени в това предложение. Комисията е, предложи текст, който ние подобрихме и така се гарантира, че всичко, което е свързано с услугите и с цифровото съдържание, без изключение, е включено от приложното поле на тази директива. Комисията не го беше предвидила по такъв начин освен ако тези области не са обхванати от други законодателни актове. На следващо място направихме разграничаване между цифровото съдържание и стоките. И това беше спорен въпрос за дълъг период от време. Съвета изготви дефиниция, която не беше много удачна и не беше одобрена до голяма степен от самия съвет. И има и а, наша дефиниция и се надяваме тя да бъде одобрена от съвета, защото е по-добра. На следващо място предвидихме много висока степен на защита на потребителите, за да може в тази област да се стигне до пълно хармонизиране, да има целево хармонизиране и а, правото, което съществува в държавите членки, да бъде гарантирано, да не се поставя под въпрос. Това е много важно от политическа гледна точка да се покаже на гражданите, че не става дума за това да се отнемат права, а, а по-скоро вътрешния пазар да функционира по такъв начин, че да вземе предвид и традициите, които, които съществуват в държавите членки. Не беше лесно да се постигне всичко това, но а, предложените компромиси представляват много добра основа за бъдещето бъдещите преговори с съвета представляват и добра основа за създаване на едно законодателство за една област, в която няма ам, ам, законодателство във всяка една държава членка и е, много се радвам, че постигнахме успех. Е, е, Благодаря, госпожо Гепкар. Сега господин Фос. Благодаря, госпожо председател. Наистина големи усилия положихме по това досие. Това е нещо, което не искахме да има два различни доклада но ам, благодарение на доброто сътрудничество между двете ресорни парламентарни комисии се получи един много добър а, доклад и е важно, че тук а, са взети предвид и потребителите, и търговците ам, в а, този текста за цифровото съдържание. Важно е това, което прави Паскал Римонт, така че да можем да стигнем до общо а, съгласие и смятам, че усилията се увенчаха с, с успех. Благодаря на всички, които дадоха своя принос. Благодарим на секретарята, защото а, работата не беше толкова лесна. Благодаря ти, Дитер. Искам и аз също да благодаря и да благодаря и на двата секретарята за свършената от тях работа. Благодаря и на асистентите, сътрудниците и съветниците на политическата, на политически политическите групи. Преминаваме към гласуването. Изменение първо, 71 и 72, които са идентични. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 1. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се.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 Компромис 43 за, против, въздържали се, приема се. 434, за, против, въздържали се. Може би да проверим. Изменение 434 изменение. Коментари без микрофон от залата. We close the vote. Край на гласуването. And it is uh, rejected. Отхвърля се. 435 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. 440 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 460 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. След това компромис 30 за ти въздържали се, приема се. След това изменение 489 за против, въздържали се, приема се. 492 съвместно с 490. Те са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Ще проверим. 492 съвместно с 490. We close the vote. Край на гласуването. Приема се. Изменение 493 отпада. След това 31 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. 67 компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против. Да проверим 22 изменение. We close the vote. Край на гласуването. Приема се. Компромис 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 516 за. Против. Въздържали се. Приема се. 517 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 38 за против, въздържали се, приема се. След това компромис 40 бис плюс 41 и 42, кой е за, против, въздържали се, приема се. След това... Страница 28 50 компромис за, против, въздържали се, приема се. След това 614 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 52 за, против, въздържали се, приема се. След това 630 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 54 за, против, въздържали се, приема се. 634 за, против, въздържали се, да проверим 634. Край на гласуването. Приема се. След това давам думата на колегата Свобода, за да продължи. Благодаря ви. Благодаря. Компромис 58 за. Против. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. We go uh, to amendment. Is it so? Compromise 58A. 58, yeah. Oh yes, compromise 58A. Компромис 58А. Ако се приеме, беше казано. Uh, uh, uh, Извинете, 657 изменение. Кой е за? Против? Трябва да проверим. Okay, I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 55 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 50. 61 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 63 за, против, въздържали се, приема се. Седем, 768, следващото изменение. Eight, uh, in favor. За, против, въздържали се. Трябва да проверя. Още веднъж. Close. Не беше ясно. Yes, I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Compromise. Компромис 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 76. in favor. 76 за, против, въздържали се, приема се. Компромис извинете, изменение 872 за против, въздържали се, отхвърля се. Okay, let's check. Да проверим. Close the vote. Край на гласуването. And it has been rejected. Отхвърля се. Uh, 15. Compromise 7. 78 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 80. 8-0. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 82. 82. 82 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 83 бис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 84 за, против, въздържали се, приема се. Компромис или не? No. Oh, yes, sorry. My, my mistake. Uh, amendment. Изменение. 979, 979, sorry. Изменение 979. 979 за, против, трябва да проверим. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. Uh, now we have amendment, uh... Сега изменение 980 за против въздържали се приема се компромис 86 за против, въздържали се, приема се. Изменение. Сега Относно съображенията, отново сама 69-то, изменение за против, въздържали се, отхвърля се, 70-то за против, въздържали се, отхвърля се. При съображенията компромис 5 или 79-то. 79-то за, против, въздържали се, приема се. 80-то за, против, въздържали се, приема се. С компромис 19. Page 70. 77 страница. Компромис 19. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11. на изменение 11-то на 79-та страница за, против, въздържали се, приема се. Пристъпваме към изменение 173-то за на 81-та страница. 173-то изменение. 173-то изменение за. А, оттеглено е. Не сме запознати. Не сме уведомени. Изменение на социалистите и демократите оттеглено ли е добре? Оттеглено е. В такъв случай компромисно изменение 25 то за. Не. 202 изменение. Кой е за? 202. За. Против. Въздържали се, отхвърли се. Нека проверим. 202 изменение. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 203-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 204-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 223-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Okay, I will do it more slowly. So now we... Добре, ще чета малко по-бавно. 34-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Пристъпваме към 256-то изменение. Всички ли го намериха? За, против, въздържали се, ще проверим. Проверяваме 256-то изменение, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. 357 изменение. Триста изменение. Намериха ли го всички? За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но ще проверим. Проверяваме 357 изменение. Край на гласуването. Приема се. 362 изменение за, против, въздържали се. Мисля, че трябва и това изменение да проверим. 362, ако обичате. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 354-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 14-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Е, сега е, електронно гласуване на доклада в изменения му вид. Край на гласуването. Докладът се приема с голямо мнозинство. Поздравления за докладчиците. Сега гласуваме по мандата за начало на преговорите. Отново електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се също с голямо мнозинство. Поздравления за докладчика. Приема се с 55 гласа за и 6 гласа против. Поздравление на докладчика и на моя съпредседател господин Свобода. Продължаваме е, с е, заседанието на комисия ИМКО. Oh, no.